утре, четвъртък, 16 януари. Сега, съгласно дневния ред, преминаваме към общо разискване за търговските споразумения с Мексико и Чили. Това са устни въпроси за усъвременяване на споразумението за свободна търговия между Европейския съюз и Мексико и усъвременяване на споразумението за свободна търговия между Европейския съюз и Чили. Бих искала да дам думата на автора на въпроса, господин Морейра. Разполагате с 5 минути. Благодаря, госпожо председател уважаеми господин комисар, уважаеми колеги. Като председател на Комисията по международна търговия в Европейския парламент, за мен е удоволствие да представя тези два устни въпроса. Те са свързани основно с перспективите за споразуменията за свободна търговия с Мексико и Чили. Господин Кутеш е съавтор по въпроса за Мексико, а Мария Корея Замора, която за съжаление не присъства тук, е съавтор по въпроса за Чили. Господин комисар, Нека да благодаря на всички, които участваха в процеса на изготвянето на тези въпроси. Отношенията между ЕС, Мексико и Чили се основават на економически интереси. Що се отнася до Мексико, те датират от 2000-та година. По отношение на Чили имаме споразумение за сътрудничество, отписано пред 2002 година. Това са споразумения, които съответно са на повече от 10 години. По това време те бяха едни от най-напредничевите споразумения с трети страни. От тогава насам обаче политическия контекст много се промени и от двете страни. Европейския съюз започна да договаря много различни двустранни споразумения с страните от Централна Америка, Колумбия, Перу, например, Канада. Имаме и трансатлантическото споразумение, мащабното економическо споразумение с САЩ. Имаме разговори с страните от Меркосур. Когато говорим за Мексико и Чили, не трябва да забравяме и транс-тихоокеанското партньорство. Тихоокеанския алианс е едно важно движение, което обхваща и страните от Централна Америка, там се включват и Колумбия, и Перу. Ето така стоят нещата и ето защо трябва да актуализираме споразуменията си с тези страни. Това е необходимо, за да отговорим на изискванията на търговските партньори. Последните споразумения за свободна търговия на Европейския съюз, например това с Корея, са много по-амбициозни и включват много различни области. Обществените услуги, интелектуалната собственост, човешките права, преките чуждестранни инвестиции. Имаме и екологични стандарти, стандарти за условията на труд, стандарти за устойчивост. Сега по отношение на Мексико и Чили въпросът е докъде трябва да стигнем, доколко трябва да се актуализират старите споразумения. Бих искал да разбера дали би следвало да разширим и да усъвременим съществуващите споразумения или да започнем работа по отключването на клауза за преразглеждане, що се отнася до Мексико и клауза за развитие, що се отнася до Чили. По този начин ще имаме по-голяма възможност да разширим самите споразумения. Това са тези два устни въпроса по своята същност. Споразуменията, както вече казах, бяха подписани през 2000-та и 2002 година. Минаха години от тяхното изпълнение. Много е важно сега да обсъдим възможностите за актуализация на тези споразумения. Бихме искали да знаем и в какви срокове може да стане евентуална промяна на, на споразуменията. Какви ще бъдат приоритетите ни спрямо тези страни? Е, и тук естествено не трябва да губим от поглед и другите споразумения, които са сключили тези страни, другите структури, в които участват. Ако получим отговори на всички тези въпроси, е, господин комисар, ние ще сме постигнали своята цел. Така че искам да чуя какво ще ни каже комисията. Благодаря, комисар Калас. Уважаеми е, дами и господа. Госпожо председател, комисарят Дехюх, за съжаление, нямаше как да присъства тук, за да представлява Европейската комисия по отношение на споразумението с Мексико и Чили. И за това тази чест се пазда на мен. Европейския съюз е третия по големина източник на внос за Мексико и обем на търговията между Европейския съюз и Мексико значително се увеличи през последните години. В Мексико има интересни перспективи за европейските фирми в области като телекомуникациите и енергетиката. Комисията твърдо подкрепя по-нататъчното развитие на търговските инвестиционни отношения с Мексико. И в момента обсъжда начините това да бъде направено със своите мексикански колеги. Много а, добре би било на отношенията да се управляват а, в един цялостен текст и да се работи в една съвместна група. А, минали октомври в Брюксел имаше първа среща на такава работна група. Говорихме за бариерите, за търговията на услуги и за правата на, на, на интелектуална собственост, санитарните, финансово-санитарните мерки, правилата за происход и не тарифните препятствия пред търговията. Втория кръг на предстои основни области за преговори ще бъдат обществените поръчки, конкуренцията, инвестициите, защитата на инвестициите, търговия и инвестиции в енергетика, разрешаване на спорове и устойчиво развитие. Въз основа на тези две срещи ще бъде изготвен съвместен доклад за очертяване на ситуацията. Междувременно комисията започна работата по оценка на въздействието на настоящото споразумение за търговия и на едно евентуално модернизирано споразумение с търговия, включително и е, е, в тези области, споменати в въпроса зададен от уважаемия господин депутат. Обсъждат се въпроси като е, стандарти в областта на трудовите взаимоотношения, като намаляване на бедността, като заплатите и други и е, ще бъде взето особено е, е, ще бъде върнато особено внимание на екологичните мерки в економиката. Ще бъде върнато внимание и на нетарифните бариери пред търговията, в степента в която те могат да бъдат засегнати в едно модернизирано търговско споразумение. Дали или не ще започнат преговори по ново споразумение, ще зависи от резултатите от тези е, първоначални преговори с Мексико и е, от заключенията на съвместния доклад, както и, въз, е, и от заключенията на оценката на въздействието. Целта е да се направи всичко възможно да се подобри подобрят главите за, остачин, за финансовите услуги и да се включи глава за устойчиво развитие. Що се отнася до Чили, е, двустранните отношения се основават на е, едно е, добро споразумение, което влезе в сила на 1 януари през 2003 година и от тогава значително се увеличи двустранната търговия до 81 милиарда евро през 2008 година, до 2011 година износа е, от Европейския съюз за Чили се е увеличил с 128%. Европейския съюз продължава да му е и водещ източник на чуждестранни инвестиции. 28% от преките чуждестранни инвестиции там са с европейски происход през 2012 година. Е, Възоснова на тази информация е, комисията смята, че и двете страни по преговорите имат интерес да се задълбочат е, да се задълбочи търговското споразумение и да се вземат предвид е, на въпроси като високите нива на защита за имена, наименованията за происход, и да се вземе предвид и факта, че санитарните, фитосанитарните мерки в Чили надхвърлят онези, които се изискват като основни от Световната здравна организация. Оценката за търговската част на споразумението бе финализирана през 2012 година и води до тези резултати. Комисията смята, че Търговската част на споразумението обаче може да бъде модернизирана, що се отнася до инвестициите, правилата за происход, техническите бариери пред търговията, санитарните, фитосанитарните мерки, инструментите за, търгове, за а, търговска защита и а, устойчивото развитие. За това комисията смята, че е добре да се модернизира споразумението с Чили и е, е, предложи това през 2013 година. Има един важен търговски компонент, който е, все още се оценява от комисията и от службата по външна дейност. Много е добре това, че Чили ни дава е, сигнали, че е, има готовност Е, да отвори други елементи от споразумението. За комисията е важно да се включи глава за устойчиво развитие и конкретни разпоредби във връзка с финансовите услуги, имайки предвид обновеното право в Европейския съюз в областта на финансовите услуги и банковата дейност. Очакваме да продължим да работим добре с Чили и ще продължим да си сътрудничим с държавите членки, Европейски парламент и всички заинтересовани страни, за да ам, определим кои са най-важните стратегически области от европейски интерес. Благодаря. Благодаря, господин комисар. А сега от името на политическите групи, първо от името на НП, господин Салафранка. Заповядайте. Госпожо комисар, дами и господа, най-напред искам да кажа, че това не са споразумения за свободна търговия, споразумения за асоцииране. Това са първите споразумения, които Европейския съюз сключи от четвърто поколение с страни партньори. Първото беше на, за а, земеделието, второто за наука и техника, демо, гавските въпроси и четвъртото за либерализиране търговията. Аз а, бях докладчик в а, Европейския парламент по тези въпроси. Беше посочен напредък, а, който беше постигнат а, 113% увеличение на търговията от сключ... след сключване на споразумението с Чилите, както и а, с а, Мексико има напредък. Става дума за търговски обмен над 80 милиарда евро. Светът е доста различен сега и Европейския съюз договаря споразумение с Канада, Япония, Австралия, с други съседни държави. Не считам, че трябва да да търсим дълбоко, че са необходими такива споразумения. Само пред няколко месеца беше направено предложение и сега се очаква отговор от страна на Европейския съюз. Що се отнася до Мексико, там има нови реформи, сферата на телекомуникациите, на услугите. И така, господин комисар, не знае дали можем да дадем награда на комисията за това, че го направи на ранен етап, но трябва да работим настойчиво относно споразумението за Чили и аз считам, че трябва да приемем директиви за водени на преговорите, за да обновим споразумението с Мексико преди края на настоящия мандат. Ако не го направим, господин комисар, тогава ще увредим интересите и на гражданите, и на фирмите в Европейския съюз. Считам, че можем и трябва да бъдем много по-усърдни доста време отмина от сключването на споразуменията и срещата на върха в Чили. Нищо не се случи междувременно. Благодаря ви много. Сега от името на групата на социалисти и демократите, господин Кутъж, за минута и половина. Благодаря, госпожо председател. Споразумението за партньорство и сътрудничество между Европейския съюз е, и Европейския съюз доведе до е, взаимни ползи. Сега износът в Европейския съюз към Мексико е, достигна 164% и до 197% съответно. Тези споразумения сега са много повече. Необходимо е да се осъвременят търговските аспекти на споразумението. Трябва да се предвиди допълнителна реабилизация и клауза за устойчиво развитие в споразумението с Мексико, като се обърне особено внимание на правата на човека. Искам да обърна внимание и на сектора на финансовите услуги. Би било добре да има сътрудничество между ЕСА и Мексико, за да се избегнат финансовите измами и други незаконни дейности, пред които сме изправени. Същевременно, предвид на преговорите между ЕСА и съседните на Мексикум държави, Канада и САЩ в частност, трябва да се постигне кохерантност между различните пространства за свободна търговия. Благодаря. Председателката, благодаря. От групата на зелените давам думата на госпожа Келер за една минута. Благодаря. Не съм убедена, че задълбочаването на търговските отношения с Мексико и Чили е добра стъпка напред. Знаем, че Генерална дирекция търговия е затрупана с работа, преговаряме по много различни споразумения във всички краища на света, а не на последно място това с Америка. Нашата стратегия е остаряла. Трябва да премислим какво искаме да получим от търговията. Аз съм за свободна, за, за честна търговия. Такава, която е от полза за народите и на Европейския съюз, и на другите страни. Нашата статистика и нашата стратегия са от 19 век. Паскал Лами твърди, че глобалните вериги на стоиността са заменили стандартната търговия. Голяма част от търговията, 60% се осъществява по нов начин. Имаме ли отговор на всичко от това? Комисията знае ли, как точно е интегрирана глобалната търговия? Аз мисля, че трябва да поставим човешките права в основата на нашите отношения. Погледнете това, което се случва в Мексико. Погледнете е, войните между наркокартелите. Погледнете незаконните парични потоци. На всичко това трябва да обърнем внимание преди да задълбочим търговските си отношения. Благодаря. Благодаря. Сега от името на Обединената левица колегата Шолц за една минута. Благодаря, госпожо председател. Когато говорим за актуализация на търговските споразумения, моята група смята, че в тях трябва да се включат мерки за защита на правата на трудещите се, е, екологични мерки, Комисар Дегухт обаче говори за либерализация във всички економически сектори и отрасли, във всички сфери на живота. Ако ще използваме споразумението с САЩ като модел за модернизация на тези споразумения, моята група просто ще отхвърли тази идея. Да не забравяме, че в Мексико има организирана престъпност, десетки хиляди души са загинали в междуособици. Е, различни е, местни войни между е, наркокартели. Ако не направим напредък, не постигнем напредък в рамките на разговорите с Меркосур, например, ще подкопаем е, целият процес на интеграция в е, Южна Америка. Съответно, споразумението с Чили не е много уместно. Ние трябва да имаме споразумения, които да отговарят на 21 век и неговите изисквания. Такъв трябва и да е мандата за бъдещите преговори. Благодаря. Благодаря. Госпожа Синклер отсъства от залата. Следващия оратор е господин Залба. Две минути. Благодаря много, господин председател. Господин комисар, Чили и Мексико от години показват, че са надежни търговски партньори на Европейския съюз в рамките на споразуменията за асоцииране, подписани с Европейския съюз преди повече от 10 години. През този период ние задълбочихме връзките ни. Има непрекъснато увеличаване на търговията между ЕС, е Чили и Мексико, което показва важността на континента Латинска Америка за Европейския съюз. Следва да имаме предвид обаче през последните години международната търговия се разви в различни области, например финансовите услуги, има нови области на интерес, например малките и средни предприятия. Същевременно, американския континент се стреми към регионална интеграция, както се вижда от Тихоокеанския съюз. Освен това, Европейския съюз започна преговори с САЩ. Това споразумение, е известно като ТИТИП. Не считам, че това споразумение е заплаха за тези страни. Обратното, това е огромна възможност, поради което считам, че би било от огромен интерес да се осъвременят споразуменията с Чили и Мексико, за да можем да се възползваме в максимална степен от синергиите на новите трансатлантически отношения. Тези е, споразумения могат е, да бъдат е, усъвременявани чрез предвидените клаузи за преразглеждане и доразвиване, съответно с Мексико и Чили. Трябва да се реши дали да се прилага клаузата за преразглеждане по отношение на Чили. Считам, че трябва да се задейства същата процедура, за да се види дали може да се модернизират търговските ни отношения. Считам, че на този фон можем да използваме търговията като движеща сила за задълбочаване на отношенията с тези страни. Благодаря. Сега виждам, че госпожа Синклер пристигна и искам да й дам думата веднага за една минута. Не желаете ли? След това ли? Добре. Госпожа Кортес. Е, Благодаря много, госпожо председател. Северна Америка положението на Мексико в Латинска Америка, извинете, положението на Мексико е особено привилегировано като търговски партньор на Европейския съюз и е, взаимните отношения водят до ползи и за е, двете страни. За това е добре те да бъдат задълбочени. И мам, тези усилия е, започнаха още преди 16 години. Е, по съществуващото споразумение търговията се задълбочила, увеличила се, има напредък по борбата срещу промените в климата и други важни въпроси, като данъчните обежища, науката, технологиите, е, международното сътрудничество и правата на човек. Това съвсем не е малко доста неща сме успели да постигнем през последните години, но все пак има и още много неща за вършене. Съгласен съм, че е, едно ново споразумение би могло да ни даде възможност да засилим своите политически, економически е, и економически отношения, както и сътрудничеството между е, Европейския съюз и Мексико. Но комисията трябва твърдо да настои е, на това, че е важно да се постигне договореност по цялото споразумение. Работните групи, които са създадени, които ще се срещнат през февруари, трябва да имат ясен мандат за преговори и е, да докладват пред е, Комисията по международна търговия на Европейския парламент, за да има яснота на къде вървят преговорите. Съвместните парламентарни комисии трябва да разгледат тези теми изключително важно и да, а, да подробно и да се засили сътрудничеството между парламентите. Господин Коре, една минута. Благодаря, господин председател. Господин комисар. Така ли, иначе е ясно, че трябва да преразгледаме това споразумение. Въпреки, че търговията вече е задълбочена, първата подобна инициатива от април 2011 година, където се създаден е, регионален съвет, в който участват и Мексико, и Чили, и други страни от Латинска Америка, за да се задълбочи търговията между тези страни и обмена на услуги и капитали. Работи се в момента и по трансатлантическото споразумение с Съединените щати, което може да постигне нов тип а, а, търговско партньорство, съвсем а, нов в исторически план. Европейския съюз и Чили не трябва да губят натрупаната положителна инерция. Е, ще има ново правителство в Чили, ще има нова комисия в Европейския парламент и това ще е отлична възможност е, да бъдат подновени с нови сили усилията по преразглеждането на споразумението. Именно това подчерта и съвместната комисия, която имам честа да председателствам. Благодаря, госпожа Синклер, една минута. Благодаря, госпожо председател. Като член на делегацията за отношенията с Чили, аз посетих тази страна миналата година и трябва да кажа, че много се радвам за това, че имаме споразумение за свободна търговия с Чили. Чили се доказа като един надежден, силен търговски партньор. В Чили има сериозен напредък по отношение на човешките права. Това е една пълноправна демокрация. Забравено е миналото. Ние обаче трябва да работим за елемента на човешките права в цяла Латинска Америка. Аз разговарях с много хора и те повдигнаха въпроса за споразуменията за свободна търговия. Попитаха ме какво точно се предвижда по силата на тях и ми задаваха следния въпрос. Защо да няма споразумение за свободна търговия с Великобритания? Какво имат те предвид? Ако Великобритания напусне Европейския съюз, нейните хора няма да могат да се ползват от тези споразумения за свободна търговия. Това исках да кажа. Благодаря. Стигаме до спонтанните изказвания. Госпожа Басеско. Благодаря, госпожа председател. Търговските отношения с държавите от Централна и Южна Америка се вписват в контекста на този регион. Мексико и Цили са доверени партньори на Европейския съюз, За това считам, че сегашните споразумения трябва да бъдат преразгледани, да бъдат разширени в полза на двете заинтересовани страни. Ние обсъждаме селското стопанство, обществените поръчки и прочие. Считам, че можем да имаме двустранни отношения с тези две страни на по-високо ниво. Що се отнася до Румъния, имаме промишлени а, връзки, които са много силни. А, има румънски предприятия, които осъществяват истинно за тези страни. Също и Дачия а, и петрохимическата индустрия. Благодаря. Давам думата на комисаря. госпожо председател. Уважаеми дами и господа депутати, много ви благодаря за проявения интерес по отношение на тези преговори. Комисията е разглежда възможните начини да се модернизират отношенията с Мексико и Чили. Две страни, които значително са спечелили от отварянето, взаимното отваряне на пазарите ни. И преговорите са съвсем естествена част от заобучаването на усилията и на търговията, защото в крайна сметка е съвсем естествено от двете страни да има различни интереси и да се призовава за модернизиране на различни елементи на текстовете. Именно заради това дебата за доклада за съвместната позиция може да ни помогне да напреднем значително. Спазваме плана за 2014 година и в момента, в който се стигне до политическо решение за областите, които да бъдат засегнати в преразгледаните споразумения. Работата на комисията ще продължи, независимо от това, кой екип на комисията се занимава с тази дейност. Благодаря за вниманието. С това приключвам съвместния дебат.